you keep coming, have to keep coming with the, with the family, the, the base camp. Ladies. Дами и господа, драги колеги, да започваме своята работа. Поради организационни причини се наложи да започнем по-късно. За това ще съкратя встъпителните си думи. Този семинар се организира от Европейския парламент по искане на Комисията по международна търговия с съдействието на отдела по политики на парламента. Освен, че семинар, това е и кръгла маса на високо равнище, като имаме предвид присъстващите тук, комисария Карел Дехухт и първия заместник министър-председател на Украина. Двустранните отношения с Украина през последните години са един от ключовите въпроси, стоящи на вниманието на Комисията по международна търговия. Източното партньорство беше създадено през 2009 година и Комисията по, международни, по международна търговия отчита значението на тези въпроси с оглед на разширяването на отношенията. Ние следим отблизо е, преговорите по всеобхватното и задълбочено споразумение за свободна търговия, което е и темата на е, днешния семинар. Нашата комисия е назначила постоянен докладчик господин Павел Залевски, който е в дясно от мен. Той е и заместник председател на Комисията по международни въпроси. Обеден съм, че той ще се съгласи с мен, че сключването на всеобхватно и задълбочено споразумение свободна търговия би било положителен знак за доближаването на Украина към Европейския съюз. Ще съде повече възможност за фирмите и гражданите на Украина и следователно ще представлява стимул за по-нататъчна работа на реформите в Украина, насочени към подобряване на бизнес климата. Що се отнася до споразумението за свободна търговия, много се радвам, че тук са се събрали високопоставени стъкнати експерти. Тук е комисарят по международна търговия господин Карл Дехухте и господин Андрий Клюлев, първи заместник министър председател на Украина и министър на економическото развитие. Благодаря ви за присъствието. Както знаете, отношенията с Украина са един от приоритетите на полското председателство. Много се радваме, че тук държавния секретар в Министерството а, на економиката, господин Марчин Королеч. Много се радвам, че тук е и професор Дабровски. Неговото участие безспорно ще бъде много полезно за разискванията. Предлагам ви да разделим семинара на две части. Първо да изслушаме политическите фигури, след това да проведем дискусия. Във втората част ще изслушаме изказванията на експертите, господин Дъбровски. Във втората сесия ще ще участва и господин Петър Балаш, заместник генерален директор в Европейската комисия, господин Валерий Кятницки, който е заместник е, министър на търговията на Украина. Що се отнася до езиковия режим, е, превод има на езиците, на които работи нашата комисия, плюс украински. Заседанието се предава на живо по интернет. Веднага давам думата на комисаря Дехухта, който е редовен гостенин на нашите заседания. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Морейра и господин Клюев, господин Клевски. Госпожи и господа депутати, дами и господа, преди 20 години Украина постигна независимост и свобода. Това беше исторически момент за Украина, но и за Европа като цяло. Днес, през 2011 година, ни предстои още едно важно събитие в Украина, сключването на търговско споразумение с Европа, по-конкретно задълбочено и а, пространно и съобхватно споразумение свободна а, търговия. Това е програма за свободна търговия и без съмнение то ще засили търговията, инвестициите и растежа. Споразумението ще създаде нова економическа свобода за украинците. Споразумение, което ще спомогне за интегриране на економиките, ще създаде нови възможности за Украина и европейските фирми във всички сектори на економиката. Накратко, това споразумение е път към бъдещото благоденствие на Украина. Европейския съюз предлага последователно подкрепа на източните си партньори, за да, им, да ги подпомогне в, по пътя им към растеж. Зоните за свободна търговия са много важен е, инструмент в е, тази насока. Това е така, защото е, зоните свободна търговия се оказва, че са много важни фактори за модернизиране на економиката и е, насърчаване на инвестициите. Задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия е следващия етап – на нашата подкрепа за източните партньори. Партньорите по източното партньорство на заседанието си във Варшава изразиха своят ангажимент за сключване на, такова, на подобно споразумение. Споразумението за асоцииране, включващо споразумението за свободна търговия, е първото в рамките на политиката за източно партньорство. Ето защо с удовлетворение мога да съобщя, че заместник министър председателя Клюев и аз наскоро постигнахме съгласие по всички елементи на окончателното търговско споразумение. Разбира се, предстои да доуточним някои детайли. И сега предстои украинското ръководство да създаде политическите условия, за да може това споразумение да се реализира и аз се надявам това да стане скоро. Търговското споразумение ще ни даде възможност да сключим споразумението за асоцииране в това число в съобхватната и задълбочена зона за свободна търговия до края на годината. При положение обаче, че политическите условия са на лице. И какво договаряме? Класическите търговски споразумения предвиждат взаимното отваряне на пазарите за стоки и услуги, премахване на вносните мита, но тези преговори излизат извън тези тесни рамки. Ние трябва да разгледаме всички гранични въпроси, имащи отношение към търговията. Например, за да се изнеса, да изнасят млечните продукти за Европа, украинските стоки трябва да отговарят на определени санитарни изисквания. Премахването на митата е едно, но ако украинските стоки не отговарят на санитарните изисквания, те няма да могат да бъдат допуснати. Е, украинските норми и стандарти ще станат съвместими с тези на Европейския съюз. Така че става дума за много важен етап на сближаване на законодателството. Това означава, че украинските производители ще спазват европейските норми. Премахването на митата означава, че бариерите пред най-големия пазар на света ще бъдат премахнати. Обхващането на търговското споразумение в споразумението за асоцииране ще предвижда и разпоредби за обществени поръчки. Това означава, че обществените поръчки и конкуренцията ще бъдат предмет на критерии подобни на тези в Европейския съюз. Възможно е това да е най-амбициозното най е, споразумение от гледна точка на економическата интеграция. Ето защо ние казваме, че свободната търговия с Украина е всеобхватна и задълбочена. Какво означава това за бизнес е, климата в Украина? Ние искаме да създадем съвременна, прозрачна и предсказуема среда за потребителите и фирмите на двете пазари. Самия процес на актуализиране на процесите ще създаде яснота и предсказуемост. И економическите разпоредби на всеобхватното и задълбочено споразумение ще е, бъде основата, на която ще се модернизира регулаторната и нормативна среда. Ще се знае какви реформи предстоят възоснова на календара за сближаване на е, законодателството. Предсказуемостта, прозрачността, намаляване на е, е, бюрократичната тежест е изключително важно за е, климата, за бизнес е, климата. Знаем, че на Украина предстоят много усилия за модернизиране на економиката. Знаем, че капиталът е изключително необходим, но и трудно достъпен в днешната среда. Това споразумение ще създаде добри стимули за насърчаване на реформата, която е задължителна за повишаване на доверието. Дами и господа, тук в Европейския парламент не е необходимо да ви напомням, че търговските взаимоотношения се осъществяват в контекста на, общи, на, на по-общени отношения с Украина. Преговорите с... Как, както каза върховния представител Аштън, ние трябва да продължаваме да работим по това споразумение като част от споразумението за асоцииране. Едва когато представим споразумение, ще знаем кое е възможно и кое не. Както казах в началото, постигнатото вчера споразумение – би трябвало да ни позволи да сключим споразумението за асоцииране, в това число в съобхватната и задълбочена зона за свободна търговия до края на годината и ще ни даде ясна представа. След това ще видим как да насочваме процесите. Дами и господа, министър Клюев я знаем, че преговорите не се водят във вакуум. Глобалната економика е изправена пред трудности. Е, преговорите на, е, на многостранно ниво са в застой след години упорита работа и протекционистичните мерки се засилват навсякъде по света. Европа обаче се се бори срещу протекционизмът. Пред няколко дни Европейската комисия публикува последния си доклад за търговските ограничения. Установихме и че са били въведени 130 рестриктивни мерки от партньорите. Възстановяването на економиката не е довела до промяна на тази тенденция. Все повече страни страни започват политика за заместване на вноса. И, както и, в, и по пътя на ограничения на обществените поръчки. Не всички правителства спазват ангажиментите си. Европейския съюз категорично ще напомня за тези ангажименти, дами и господа. С господин Клюев и аз водим, полагаме усилия за е, откриване на търговията. Много е важно в днешно време Европа да не прибягва към фалшивата сигурност на протекционизма. Ние знаем опасностите, с които са свързани затворените пазари. Ние се опитваме да създаваме нови възможности за търговията. Ние ще се е, стремим търговията да бъде отворена. Поради сегашната среда Европа има все по-голяма нужда от отворена търговия и споразумението, което договаряме с Украина, е много добър пример а, за а, решение, което е в полза на двете страни. Споразумението, което договаряме, договаряме ще бъде от полза и за двете страни, ще отвори пазарите, ще модернизира украинската економика и ще бъде краягален камък в насърчаването на общите ценности. Надявам се, че през следващите седмици ще бъде изградена необходимата политическа среда. Благодаря ви за вниманието. Председателят, благодаря господин комисар. Всъщност никой не може да го каже по-добре от вас това съобщение, че търговската страна на споразумението за асоцииране е, е почти е, стигнала своя е, край, е действително добра новина. Фактът, че това се обявява в Европейския парламент е красноречиво доказателство за е, засилената роля на Европейския парламент. Благодаря ви, че направихте това съобщение тук. Сега ще дам думата на господин Андрей Клюев, първи заместник министър-председател на Украина и министър на економическото развитие и търговията. Очакваме с нетърпение да чуем вашата гледна точка към преговорите Уважаеми господин Морайра, господин Дегуд, уважаеми госпожи и господа. Много благодаря на организаторите на кръглата маса. Благодаря за предоставената ми възможност да говоря на този много важен форум, посветен на взаимоотношенията между Украина и Европейския съюз по отношение изграждането и подписването на съобхватно задълбочено споразумение за свободна търговия. Започнахме преговорите 2008 година в областта на свободната търговия и искам да потвърдя, че с нощи след е, много интензивни преговори успяхме да координираме позицията си относно основните аспекти, свързани с поразумението между Украина и Европейския съюз. Нашето споразумение с комисар Дегухт разкри възможността да се стигне до окончателния етап на преговорите към края на тази година. Това е символично събитие – сега, когато е, двете страни по споразумението преминават през труден период на реформи. И необходимо сега да уточним окончателния текст на споразумението. Надявам се, че това ще стане максимално бързо. Използвам тази възможност да благодаря на колегите ми, благодаря и на вас, комисар Дегухт, за позицията ви по време на всеки един етап – от преговорите. Тя беше изключително конструктивна. По отношение всеобхватното и задълбочено споразумение, мога да кажа, че преговорите вече продължават почти 3 години и, го, и половина, но Украина има голям потенциал, който все още не е използван в областта на свободната търговия, движението на стоки и хора. Това е изключително важно, защото по този начин ще се подпомогне и вътрешния пазар на Украина и ще бъде основа за една истинска економическа интеграция, която ще даде възможност да се лансира а, както ръста и прогреса на економиката в а, Украина, така ще спомогне и за развитието на взаимоотношенията с Европейския съюз. Много е важно, че се постигна уточнение по всички чувствителни въпроси, свързани с търговията на услугите, на стоките, взаимно за взаимна защита, защита на конкуренцията, на държавната помощ, както и в други сектори. Също така по отношение на происхода на стоките и техническите бариери пред търговията. Естествено, не всички проблеми могат веднага да бъдат разрешени. Вероятно ще има някакъв преходен период, що се отнася до търговията на стоки и услуги. Ще работим, с, ще вложим много усилия, за да можем да а, хармонизираме украинското законодателство с европейското. Но в крайна сметка изхода от всеки преговор е компромисен, е, компромисно решение и в резултат на преговорите, не непременно позициите, изходните позиции на страните са едни и същи на края на на преговорите. Важното е обаче да има постигнато споразумение. Благодаря на комисар Дегохт за а, неговия личен примус към успеха на преговорите. Ние всички знаем какви са ползите от а, споразумението. То ще бъдат, те ще бъдат наистина ползи и за двете страни по споразумението. Отразява се интереса не само на развитието на Украина, но и на Европейския съюз. Украина би искала да има достъп до пазара на Европейския съюз с близо 500 милиона потребители, а също така а, по възможността за достъпа на Европейския съюз към украинския пазар е много важен, предполагам. Днес дела е около 30% на търговията в Украина със своите европейски партньори. Що се отнася до преговорите, необходимо е да се спазва най-високо ниво на либерализация на пазара, когато става въпрос за постигане на равнопоставеност в взаимоотношението, което включва опростяване на визовия режим, и митническия режим. По този начин ще може да се увеличи както вноса, така и износа, както на стоки, така и на технологии, което също ще бъде много сериозна основа за ръст и на нашата економика. Ние сме изправени пред редица е, сериозни задачи, чието решение всъщност ще даде възможност на украинската економика да се развива в е, сегашната ситуация, имайки предвид е, предстоящото сключване и на споразумение. Отново се позовавам на необходимостта за хармонизиране на нашето законодателство и провеждане на редица системни реформи. Освен това, Украина в момента провежда дълбоки реформи във всяка област на своята економика, която също ще бъдат отразени в споразумението. Когато то влезе в сила, ще започне нов етап на хармонизиране на украинското законодателство. Ще се приемат различни актове по отношение на необходимите промени, които трябва да се случат в Украина, имайки предвид включеното споразумение. Сега в Украина се подготвяме за всички тези условия, за да може наистина да проведем успешно споразумението за свободна търговия с Европейския съюз. Освен това създаваме и допълнителни мерки, за да може да бъдат изпълнени всички необходими етапи по споразумението, да се гарантират необходимото качество на храните, например – при вноса и при износа на стоки от Украина, на достъпа до информация за износителите в Украина, увеличаване на външните преки инвестиции, митническите разпоредби, увеличаване конкурентоспособността на стопанските оператори в Украина и така нататък. Говорим за свободна търговия и е необходимо да отчитаме не само економическите, но и политическите фактори. Въпреки редица проблеми, Украина бележи своя ръст и е, посоката е да се постигне нивото на Европейския съюз по отношение високите стандарти на демокрация. Украина е държава с ясни ценности е, и изключвайки споразумението за свободна търговия, ние ще направим първата решаваща стъпка по отношение сближаване с Европейския съюз. Много ви благодаря. Председателя, благодаря ви. Uh, uh, Аплодисментите казват своето. И сега Имайки предвид полското председателство на Европейския съюз, е, трябва да отбележим как председателството инвестира изключително много в процеса на източното партньорство с е, страните от Европейския съюз. Успеха на този процес е успех на всички. Господин Королец има думата. Той е, е представител на Министерството економика на Полша, заместник министър. Благодаря, господин председателю. Смятам, че успехът, за който говорите, всъщност трябва да бъде отчетен за, пред... за преговарящите за комисаря Дегухт и министър-председателят Клюев. Благодаря, че ме поканихте на днешното заседание. Смятам, че и Европейската комисия, и господин министър-председателя ни донесоха отлични новини, а те са, че преговорите са приключили. Политическите събития последните дни правят тези преговори, както и преговорите за споразумение за асоцииране, много важни, които хвърлят една нова светлина. Както каза и комисарят, трябва да работим заедно, за да създадем политическите условия, които да дадат възможност това споразумение да бъде прието. Според нас, завършването на преговорите по това задълбочено всеобхватно споразумение за свободна търговия, както и потвърждаването на този факт на срещата на върха в Киев през декември, ще бъдат една отлична стъпка напред за постигане на целите на истинско, източното извинете партньорство. Полското председателство би искало да осигури едни е, съседски отношения, които да бъдат и стабилни, и предвидими в е, всички посоки. Комисията каза, че основният начин за по-добри търговски отношения е интеграция посредством едно задълбочено и съобхватно споразумение за свободна търговия. Това води не само извинете, това би довело не само до премахване на бариерите пред търговията, но и до а, промени, като например различни правила, а, една политика за конкурентоспособност, а, премахване на вносните мета и така нататък. Украина е най-напреднала в процеса на интегриране в европейските структури, ако я сравним с другите държави от източното партньорство. Украина също така направи важни стъпки към една глобална економическа интеграция. Това може да бъде иллюстрирано с членството и от 2008 година в Световната търговска организация – Украина също така хармонизира своето законодателство с международните стандарти и законодателството на Европейския съюз. Мога да ви дам примери с, с сътрудничество и приемане на стандарти в различни сфери. Освен това, те скоро подписаха и една конвенция за взаимното сътрудничество в данъчни, по данъчни въпроси. Приеха и указанията на ОИСРА за многонационалните фирми. Украинските власти проявяват интерес също така е, към приемане на конвенцията на ОИСР която се занимава с предотвратяване на злоупотреба с власт в публичния сектор. Тя се нарича Конвенция за борба с корупцията най-общо. Много се радвам, че Украина работи активно с Сойсера. и се надявам това сътрудничество да продължи. Обеден съм, че и Европейския съюз и Украина ще спечелят е, при сключването на съобхватното и задълбочено споразумение, защото неговото приемане ще означава постепенното интегриране на Украина в е, европейските пазари. Това пък би означавало премахването на всички бариери пред е, търговията с стоки и услуги, както и движението на капитали. Това би довело много ползи и за предприемачите, и за инвеститорите от двете страни, защото ще се създадат по-добри условия за търговска и стопанска дейност. Най-вече инвеститорите и нашите потребители ще извлекат полза, тъй като ще има по-голяма безопасност, ще се гарантират правата на интелектуална собственост и така нататък. При подписването на такова споразумение Европейския съюз пък ще получи достъп до един пазар от около почти 50 милиона потребители. Ще се разкрият и възможности за инвестиционни проекти в една економика, която нараства само тази година с 5% от БВП. Тоест, това съчетаване на динамичен растеж и мащабите на украинския пазар ще даде на европейските фирми възможности за растеж. Освен либерализирания достъп до европейските пазари, посредством прозрачни правила за бизнеса, Украина би могла да привлече и много повече чуждестранни инвестиции по-специално инвестиции в своята инфраструктура. Процеса на прилагане на нови е, норми и стандарти, както и напасване на фирмите към тези нови условия, ще бъде оптимизиран. Особено като си има предвид прилагането на правилата на ОИСРА. Следващата стъпка след приключване на преговорите по всеобхватното издобучено споразумение за засилване на економическото сътрудничество и подобряване на бизнес климата е трябвало да бъдат на първо място подписването от двете страни на едно споразумение за защита на капиталовложенията. Имайки предвид а, опита на Польша последното десетилетие, бихме могли да кажем, че Достъпът до единия пазар е най-добрата стъпка към растеж, стабилност и възможности за допълнителен растеж на всички, които са на този един вътрешен пазар. Затова си мисля, че економическото приобщаване на Украина е в интерес и на Украина, и на Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря, казва председателя. И така приключихме с представенията на ораторите. Имам още няколко минути. Преди да си тръгне комисаря Дехухт след няколко минути. Това го знаем от самото начало. Трябваше сега да чуем различни въпроси на членовете на нашата комисия към гостите, но пък аз ще ви предложа да започнем с въпроси към комисаря Дегухт. Много кратки, телеграфичен стил. След това господин Залевски а, ще вземе думата. Всъщност първи имаш думата. Dziękuję serdecznie. Благодаря. Искам да поздравя господин Дехухт и господин Клоев Особено благодаря на председателя за личният му принос в организирането на този семинар. Въпросът ми е свързан с търговските взаимоотношения. В контекста на споразумението между Европейски съюз и Украина, което се надявам да бъде факт скоро, но също така между, и между Украина и Русия, такова а, споразумение, работа по такова споразумение започна в вторник. Тези две споразумения ще влязат в сила а, скоро, надявам се. Какво ще бъде тяхното въздействие върху а, търговските а, взаимоотношения и економиката на Европейския съюз. Джордж Куташ и Хелмут Шолц от Обединената левица. Благодаря, господин председател. Мисля, че постигането на споразумение за свободна търговия не е лека задача. Каква е връзката между споразумението за асоцииране и споразумението за свободна търговия? Наясно ли сте също така, че трябва да постигнете напредък Едновременно и в споразумението за асоцииране и свободната търговия. Разбира се, трябва да бъдат обхванати много други аспекти. Бихте ли ни дали кратък пример за това какво сте договорили в областта на селското стопанство? Господин Куев може да остане малко по-дълго, така че можем да оставим въпросите е, към него за по-късно. Но бъдете кратки, защото господин Дехук може да остане не повече от 10 минути. Господин Павел Ковал, ко който е председател на делегацията за връзки с Украина. Заповядайте. Благодаря. И аз искам да продължа въпроса, който беше зададен. Бихте ли ни дали точна информация за пътя към сключване на цялото споразумение за асоцииране? Какви са оставащите пречки? пред Украина и Полша, за да може на среща на върха с споразуменията да бъдат приключени. Някой друг няма. Давам думата на господин Адриан Северин. Благодаря, Господин комисар, благодаря за изложението. Вие споменахте, че не работите във вакуум, разбира се, споменахте кризата. Искам да ви попитам дали не трябва да имаме предвид и да държим сметка за конкуренцията. Имам предвид конкуренцията между Европейския съюз и някои други предложения, имам предвид руското предложение за свободна търговия и дали да не избързаме с включване на целия пакет споразумение с Украина, за да сме сигурни, че Украина че ориентацията на Украина ще бъде европейска. Също така искам да ви попитам дали не приемате идеята, че политическия контекст изисква императивно от нас да сключим споразумение без оглед на съдебните спорове. Как можем да помогнем на сближаването на законодателството на Украина с това на а, Европейски съюз, което може да бъде и модел за съдебната система. Господин комисар, благодаря ви за това, че а, ще останете още няколко минути с нас, за да отговорите на въпросите. Заповядайте. Благодаря, господин председател, дами и господа. Страните от от общността на независимите държави, в това число и Украина, могат спокойно да сключват споразумения в зависимост от своите економически приоритети, в това число и споразумение за свободна търговия. Ние сме сключили много на такива споразумения и ще продължим да го правим. Украина е свободна страна, която сама може да решава какви споразумения да сключва. Следва да отбележим, че страните от ОНД имат двустранни споразумения за свободна търговия и сега те се заменят от... сега на тяхно място се приемат актуализирани споразумения. Вярно е, че Русия е подписала споразумение с 7 бивши републики, по силата на които се премахват вносните мита по определен брой стоки. Това беше обявено след заседанието в Санкт Петербург. Това са Армения, Киргистан, Молдова, Казахстан, Таджикистан. Няма, нямаме подробности по тези споразумения и не знаем какви стоки ще бъдат включени, но всъщност става дума за споразумение, обхващащо само стоки. Това е различно от споразумението, което ние изключваме с Украина, което е всеобхватно и задълбочено споразумение. Предвижда се до края на годината Узбекистан, Азербайджан и Туркменистан да се присъединят към това споразумение. Споразуменията за свободна търговия трябва да бъдат ратифицирани от парламента на 8-те страни преди да влязат в сила през 2012 година. Това е ситуацията и аз не виждам а, никакви затруднения. Надявам се, че това споразумение ще бъде по-задълбочено от това, което е договорено с, с страните от ОНД. Връзката с споразумението за асоцииране се според мен ясна. Всеобхватното и задълбочено споразумение свободна търговия е част от споразумението за асоцииране. Споразумението за асоцииране трябва да бъде сключено преди да се подпише споразумението за асоцииране. Това е практиката е винаги една и съща. Няма основание да я променим споразумението за асоцииране е в правомощията на Катрин Аштън, но разбира се, споразумението за свободна търговия е основен градивен елемент на това споразумение. Всъщност, всеобхватното и задълбочено споразумение за свободна търговия е част от споразумението за асоцииране. Ние ще положим усилие да приключим това споразумение до края на годината. Както казах, всеобхватното изглашение на споразумение свободна търговия и споразумението за асоцииране не се договарят във вакуум, а в определен политически контекст. И мисля, че в своето изказване казах много ясно, че имаме споразумение по текста на споразумение за свободна търговия, много подробно споразумение, т.е. преговорите приключиха, но за да се реализира това споразумение, Украина ще трябва да създаде необходимите политически условия и ако можем да им помогнем в това, ще го направим. Не бива да скриваме факта, обаче в момента има пречка. И е работа на страните да премахнат тази пречка. Това е, политическа, това е в политическите правомощия на Катрин Аштън, Херман Ван Ромпой а, и господин Баросо от европейска страна. Някой попита дали не трябва да бързаме с оглед на конкуренцията, идваща от Русия. На първо място, основната ни цел е да сключим добро споразумение – аз мисля, че ние работим от доста години по това споразумение, с ближаване на законодателството. То е много детайлно споразумение. Можем да кажем, че това е споразумение от ново поколение. Ние не сме в условия, ние не се конкурираме с никого, ние сме, а, сме в процес на по-нататъчно интегриране на, източното, на източните в съседи в европейското пространство. И мисля, че това споразумение е много, важен, много важна част от този процес. И това е, трябва да бъде гледната точка към него. Що се отнася до селското стопанство, разбира се, ние имаме различни а, теми, имаме има елемент с фитосанитарни норми. Това е основата, на която ще се осъществява търговията с сълскостопански хранителни стоки. Има споразумение по различни стоки, за които ще се премахнат вносните мита. Също така ще има и възможност определени стоки да се внасят и изнасят в рамките на определена квота при намалено мито. Мисля, че няма смисъл да навлизам в подробности на тези разпоредби депутатите ще получат информация за тях. След когато стигнем до определен момент в преговорите. Не смятам, че е необходимо обаче да навлизам в подробности за всеки отделен продукт. Преди да дам думата на заместник министър-председателя Куев, позволете ми да кажа довиждане на комисаря Хухт. Искам да му кажа, а, че сме му много благодарни. Я хотел бы э, подтвердить. Бих искал да потвърдя всичко, казано, свързано с споразумението. Е, по отношение на държавите ОНД, това споразумение за търговия е много важно. Вярно е, че отминаха години, отминаха годините на праките споразумения, които имахме по отношение на свободната търговия Украина, Русия, Украина, Молдова, Русия, Молдова или Беларус и Казахстан. С други думи, отделните споразумения в рамките на ОНД е, работиха известен период от време, но сега вече има нови споразумения. Бе взето решение те да бъдат обединени в един общ договор. Така че, ако говорим, че по този начин това може да окаже въздействие на споразумението за съобхватно и задълбочена свободна търговия между Европейския съюз и Украина, искам да ви уверя, че няма такава опасност. Що се отнася до селското стопанство? Ще продължим процеса за либерализиране, също така и тарифния процес, квотите, които се изискват от Европейския съюз, 2 милиона, например, за месо, за захар, субсидиите за износ, разбира се, също ще бъдат уточнени с Европейския съюз. Ще намалим и размера на митническите тарифи по отношение на селскостопанските продукти, по отношение на телешко месо. Що се отнася до селското стопанство, води много сериозни преговори, искам да ви уверя, и те отнеха и дълго време. Така че, по отношение на селското стопанство започнахме преди три години преговорите – и стигнахме до споразумение в този сектор преди около месец. Всичко свързано с споразумението за асоцииране и областта на свободна търговия. Както комисар Дегухт вече каза, ние сме готови и сме постигнали споразумение по всички основни параметри в областта на свободната търговия. Така че споразумението за свободна търговия е част всъщност от споразумението за асоцииране. И нашата задача е да приключим до края на тази година а, споразумението за асоцииране. Защото Както вече ви казах, вече имаме споразумение по отношение всеобхватното и задълбочено споразумение за свободна търговия. Остават някои организационни аспекти, които трябва да бъдат приключени. Председателя. Не знае дали господин Ковалец е, желая да взема думата, дали има някакви бележки, които би желал да сподели с нас по отношение зададените въпроси. М- ли же jeżeli mamy perspektywę zawarcia czy e, umowy. Ако дискутираме възможността за сключване на споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Украина, а също така и също така сключване на други либерализиращи споразумения, които биха имали въздействие върху търговията на а, Украина с ключови економически партньори на Украина, струва ми се в такъв случай че това ще бъде в голям интерес на стопанските единици да има максимален достъп до свободната търговия. Това е основното в търговската политика, поне в Европейския съюз. Мисля, че така се разкриват нови економически възможности и така би трябвало да възприемаме целият този процес на економическо развитие дипломация. Демо, дипломация, прощавайте. Председателя, благодаря. Остават няколко минути още до приключване на първата част от днешната дискусия, така че, ако имате други въпроси, имате думата. Особено ако имате въпроси към господин Клюев. Всички аспекти ли са уточнени вече? Господин Кавал има думата. Позволете да засегне малко по-задълбочено един аспект, който особено ме вълнува. Членовете на Европейския парламент имат, разбира се, възможност да задавате по-конкретни въпроси. Възможно ли е, е преговорите по отношение на споразумението да бъдат повлияни от други преговори. Бих желал да се тръгна от е, нашето заседание наистина с мир на душата. Мога ли да го направя или не? Бихте ли ми отговорили прямо? Хелмут Шолц. Хелмут Шолц. Благодаря. Ще говоря на немски. Eine Frage hätte ich noch äh, sowohl an Sie, äh, Herr Premierminister, als auch. Има един въпрос, който бих искал да задам на а, полското председателство и заместник министър-председателя по отношение на областта интелектуална собственост и права на интелектуалната собственост, имайки предвид състоянието на споразумението на този етап – Украина ще се присъедини ли и към този аспект, именно, включвайки споразумението, ще бъде ли засегнат и въпроса свързан с интелектуалните права? Украина има ли постановка по отношение Руската федерация в тази област? Има ли становище? Имайки предвид голямото предизвикателство, което е сътрудничеството между Украина и Европейския съюз в тази област. Председателя. Себастиан, Себастиан. Съвсем накратко. Нека да не играем някакви игра, игри тук. Знаем какви са пречките със сигурност, но основният проблем е начина по който можем да ги преодолеем. Дали това ще стане, когато даваме съвети на украинците от Европейския съюз и ги караме да правят неща, които ние бихме искали те да направят, или ще им предложим система за сътрудничество? Сега вече не говоря е, за търговията, а за съдебно сътрудничество, така че да има по-добро хармонизиране в тази област. За това става въпрос. Всички знаем какъв е проблема, но като направим връзка между търговията и конкретен случай в конкретен съдебен орган, тогава очевидно ще тръгнем в грешна посока в това сътрудничество. И може би ще пропуснем възможността да разгледаме истински въпроса. Моля да ме извините, но мисля, че съвсем е ясно къде са пречките. Те са и в нашите умове и начина по който се държим понякога. Председателя, благодаря, че повдигнахте тази проблем и господин Клюев, моля за вашите отговори. Благодаря ви за тези много интересни въпроси. Сега ще ви отговоря. Всичко, що се отнася до тези пречки, които все още съществуват по отношение подписване на двете споразумения мога да кажа следното. Има известни политически проблеми. Съгласен съм, че те трябва да бъдат разрешени възможно най-скоро. Президента на Украина заедно с парламента по-настоящем работят по отношение разрешаването на проблема в най-близко време. Можем да решим този проблем по няколко начина и се надявам това да стане скоро, така че да няма пречки пред нас по отношение подписване на споразумението за асоцииране и споразумението за свободна търговия на второ място. Всичко свързано с интелектуалната собственост – е област, в която ние се присъединяваме към всички конвенции – Сега приключваме хармонизирането и сближаването на нашето законодателство в тази област. В е, проекто споразумението за свободна търговия има цяла глава посветена на тази тематика. Мисля, че онова, което всъщност най-много ви интересува, вероятно е въпросът свързан с географските а, указания за происход. По отношение казаното от господин Дегухт, мога да кажа, че има цял списък с продуктите, има и преходен период, който е предвиден, за да можем да уеднаквим нашите позиции. Благодаря. Председателя, благодаря. Това е края на първата част на нашия семинар. Горещо благодаря на вас, господин Клюев, за вашето участие и принос към нашата дискусия. Довиждане. Now, let's move on. Second part... Продължаваме с втората част. Изслушахме политиците. And uh, we could have... Нека да изслушаме становищата на експертите. Имаме отличен експерт, който е поляк. Говоря за професор Марек Дъбровски, бивш председател на Кейс. Това е Центъра за социални, економически научни изследвания във Варшава. Той е вземал длъжността министър, както е бил и депутат в Полша. Експерт е по Източна Европа, економиката на Източна Европа, живял е дълго в Украина, както и е бил съветник в много от страните от източното партньорство. С този си опит ще ви помоля да ни разкажете как виждате вие това споразумение. Имате думата. Благодаря, че сте сред нас. Like Добър ден на всички. Благодаря. Благодаря на комисията за това, че ме покани на това е интересно и важно заседание. Моето представяне, както и документът, върху който сме работили с автора, не са не се основават на а, научни изследвания, които да са проведени специално за това ми изказване, е точно обратното. Те се основават на различни емпирични доказателства, които са събирани а, през годините. Ще започна с някои кратки факти за търговията на Европейския съюз с Украина, както и структурата на украинската търговия. На графиката пред вас виждате, че що се отнася до износа на стоки, между другото, това идва от Националния статистически институт на Украина като данни, та Украина е вторият по големина регионален план, търговски партньор на Европейския съюз, са страните от ОНД. Графиката показва, че делът на износа за Европейския съюз спада в сравнение с растежа на износа към страните от АНД, но не мисля, че това е най-важният фактор тук. Най-важният фактор всъщност е промяната на цените на електро... Извинете, на енергоносителите. За разлика от а, настоящите кандидатки за членство в Европейския съюз, както и други търговски партньори, например северноафрикански страни, Европейският съюз не е основният търговски партньор на Украина. Що се отнася до политическата економия, економика, извинете, има известни тревоги, които са свързани с търговията с Русия, както и с други партньори от ОНД. Има трета регионална група, която е важна за Украина и това е Азия. И по-специално Китай. Дълът на Китай, особено що се отнася до вноса, се увеличава постепенно. Сега ще говоря за търговията на Украина с ЕС говоря за търговия с стоки. Независимо от стагнацията или намаляващия дял в общия износ, от началото на 2000-та година до 2008, последната година преди началото на кризата, търговските потоци се увеличаваха много бързо, повече внос от ЕС и износ от Украина. Така или иначе, в двете посоки имаше растеж. 2009 година имаме свиване на пазара. Това обаче не е някакво изключение от правилото, защото за първи път след Втората световна война цялата световна търговия се сви. Сега вече има известно възстановяване – Виждате разбивката на основните стоки, що се отнася до износа на Украина. Тази структура, виждате в началото имате цветни не, и черни, извинете, метали, не винаги към С, а и към други държави. След това в експорта на Украина имаме различни суровини, и полуготови продукти. Само една група имаме по-сложни уреди, като например машини, уреди. Е, след това износ на земеделски продукти, но ето тук идва разликата между експорта от страна Украина към ЕС или към ОНД или към Азия или други географски местоположения. Ясно е, че земеделския износ на Украина към ЕС е под потенциала си, което означава, че са били наложени сериозни търговски пречки в този сектор. Сега вноса в Украина от страна на ЕС, ето тук картината вече е малко по-разнообразна, има инвестиции. Това са данни от 2010 година. Ако погледнем данните от 2007 година, ще видите, че делът на машините, електрическите машини, оборудването е дори по-голям от този 2010, което се обяснява с кризата, когато имаше свиване на инвестициите и търсене на инвестиции, но липса на такова, така че сега има връщане на тази група, като основна група на пазара. И така. Сега, по отношение на всеобхватното и задълбочено споразумение за свободна търговия, вече се говори доста по този въпрос. Искам само да ви припомня, че в економическата литература има най-различни определения. А, някои изследователи пишат а, за такива свободни, наричат ги задълбочени, какви ли още не, в различните си проучвания. Unlike Again, we have various kind of notions, simple FTA, partial FTA. Дали ще е частично, дали ще е повърхностно от споразумението за свободна търговия, зависи в крайна сметка от а, текста, който ще се подпише. Тук в а, този случай, освен че се премахват а, тарифните бариери, има и друг дневен ред – който е намаляване на нетарифните бариери, санитарни и фитосанитарни мерки, технически бариери пред търговията ще се премахнат. Много важен компонент на такова споразумение е либерализацията на търговията и услугите. И нещо много тясно свързано с а, тази либерализация е либерализацията на инвестиционния режим – за да има такава по-нататъчна либерализация, такива споразумения би трябвало да включват и значителна регуляторна и институционална хармонизация, взаимно признаване и така нататък. Ако погледнем опита, ще видим, че такива всеобхватни и задълбочени споразумения за свободна търговия – се приемат в европейската политика за добросъседство, но практическият опит показва, че всичко идва от 90-те години, от споразумените, които бяха подписани с тогавашните нови държави членки, които влязоха в Европейски съюз 2004-2007. 2000-та година такова споразумение за стабилизиране и асоцииране бе подписано от Европейския съюз с сегашните а, страни кандидатки от Западните Балкани. Така че това споразумение като че ли черпи от тези предишни споразумения. Какви ще бъдат ползите и за двете страни? Ще започна с кратко пояснение и след това ще се опитам да дам няколко конкретни примера. Първото е една констатация, че за Украина разходите ще бъдат по-високи, отколкото за Европейски съюз при такова едно сближаване. Причините са очевидни, защото има асиметрия на партньорите що се отнася до економическия потенциал и до а, ролята на търговията. А, беше ясно, че делът на търговията на С с Украина е една трета или малко под една трета. Our trade, the share of Ukraine is just 1%. So, so this, uh, this, of course, uh, must have... Това трябва да окаже своето въздействие в тази асиметрия, която води и до асиметрични ползи и асиметрични разходи. Започвам с Украина. За Украина това означава по-добър достъп до европейските пазари, значителни ползи, що се отнася до социалната държава, възможност за модернизиране на економиката, економическите структури, най-голямото предизвикателство ще бъде либерализацията на инвестиционния режим, стабилизирането на инвестиционния климат, което пък означава по-голям приток на чуж... преки чуждестранни инвестиции, включване в глобалните вериги за производство, по-голяма търговия в сферата на индустрията и е нещо, което споменах, подобряване на инвестиционния климат. Много важен въпрос за Украина, особено тук гледаме различните рейтингови агенции, Световната банка, индекса за конкурентоспособността на Световния търговски форум и много други индекси. Украина във всички тези класации не се класира много добре обикновено във втората стотица се класира. Положението не се подобрява последните 15 години, така че за Украина това е голямо предизвикателство. Так, и това всеобхватно и задълбочено споразумение с свободна търговия ще помогне за подобряване на положението. Но нито едно такова споразумение, било то за асоцииране, било то за търговия, а, трябва да се възприемат като единствено решение и единствената стъпка, която ще доведе до решение на проблема, институционалните проблеми. Трябва да се положат много усилия във вътрешен план, които те са свързани с прилагането на това споразумение, но и отвъд него. Що се отнася до Европейски съюз, какви ще бъдат ползите? Имам голяма възможност тук да се стабилизира търговския и капиталов режим в Украина и една по-обща цел, геополитическа, инвестиция в економическата и политическа стабилност на Украина и по-близки връзки с Европейския съюз на Украина. Ето ви какви ще бъдат ползите от това споразумение, що се отнася и до социалния план. Част от тях са предположения, като се основавам на исторически данни. Ато виждате, цитираме едно проучване от 2006 година, Генерална дирекция търговия, подготвено от един изследователски център. То се основава на стари данни от 2001 е, пак виждате <clears throat> различните видове ползи за Европейски съюз от 15 държави членки, както и новите държави членки на Европейския съюз. Следващото проучване е на Екорис, Роттердам, заедно с Кейс и Кейс Украина. <clears throat> на оценка на въздействието. Това е най-изчерпателното проучване от тези пет, които цитирам тук на слайда. Измежду тях само едно, това на Франсуа и Маншен, говори за отрицателни ползи за Украина в тази сфера, но нямам време да навлизам в подробности. Това са предположения, хипотези, по които се работи. Работи се с статистическа база данни, която води до конкретни изводи. Голямата част от проучванията, с изключение на последното, на Малшева и Спортюк, е, че се основават на стари данни. Данни от 2001 година и 2004 или 2007. Това са данни, които са от период преди влизането на Украина в СТО и, което е по-важно, преди началото на кризата. Така че трябва да се гледа на тях в тази светлина. Какви са ползите Европейски съюз? По-малки, но всички положителни. За съжаление, нито едно от тези проучвания не се е опитало да разбере какви ще бъдат отделните ползи за конкретните държави членки. Има държави членки, които търгуват много повече с Украина от средното за ЕС, т.е. те ще извлекат повече полза, но отново казвам, това е само едно предположение. Сега, отраслово, ако погледнем, още по-сложни стават нещата. Първо, защото статистически а, тук има по-голяма възможност за статистическа грешка. А и защото по отношение на структурата на търговията, тук всичко се изменя по-бързо. Например, изследването на Емерсон се основава на стари данни. Тук обаче има известна последователност, която се наблюдава в всички изследвания, например по отношение на металургията в Украина, текстила, където се очакват ползи. Има и противоречия в едно от изследванията от 2007 година, оценка на въздействието, се говори, че захарната индустрия ще е най печелищия сектор, що се отнася до ползите за ЕС. Чисто статистически обаче за другите не могат да се правят генерални изводи. не е много ясна картината тук, но общото въздействие върху економиката на ЕС би трябвало да бъде положително. Сега по отношение на преговорите. Днес много се говори но не е известно сред, публичност, е след обществеността какво ще е съдържанието на това споразумение, затова трябва да разчитаме на вторични източници, за да правим някакви изводи. Доколкото разбираме, основните преговорни теми са били свързани с тарифните квоти за внос на земеделски продукти от Украина, за внос на такива продукти от Украина към ЕС. След това защитни мерки за автомобилната индустрия в Украина, след това премахването на експортните тарифи в Украина, географските указания и наименования, търговски аспекти на сътрудничеството в енергийния сектор, свободен достъп до европейския пазар за транспортните услуги в Украина. Нямам време да влизам в подробности тук. Няма много спорни теми, както виждате. В зависимост от сложността, имайки предвид, извинете, колко са сложни тези економики и а, какви са отрасловите интереси, доколкото разбирам, е постигнат компромис. Така че са преодолени тези въпроси и е хубаво да се извлекат полуки, когато се правят сходни преговори в бъдеще. И така. Сега основните ни въпроси, с които трябва да се занимаем в бъдеще, да се появи това споразумение, да видим как ще бъде приложено. Има известно безпокойство за свободата, демокрацията и върховенството на закона в Украина. Аз не съм политолог, аз съм економист, но гледам положително към ратифицирането на това споразумение. Ако се забави, това може да стане от националните ратификации в страните членки на Европейския съюз, тогава няма как да се разрешат нещата. Няма риск за нератификация от страна на Украина. Всички партии, управляваща и опозиционните, е, са за едно такова споразумение. Но има голям риск, свързан с самото прилагане на споразумението в Украина. И в миналото е имало такъв проблем който отчасти съществува и при прилагането на всички задължения, прияти при влизането в СТО или пък с отношенията с МВФ, с Световната банка. Капацитета за прилагане е проблема по всички тези въпроси. От една страна има, разбира се, политическа воля, политическа решимост, има обаче и географски и други интереси в парламент, и, но друго нещо е административния капацитет. Не само свързан с законодателствени изменения на първично, вторично законодателство, но и прилагане на законодателство. Thank you, professor, for this excellent presentation. The written version... Благодаря, господин професор. Писменият вариант на вашето изказване ще бъде включен в сборника с документи на семинара. Тук сред нас са и двама изтъкнати гости, които участват активно в преговорите. Имам предвид господин Питър Балаш в ляво, заместник генерален директор в Европейската комисия, генерална дирекция търгови и господин Валерий Пианицки, заместник министър на економиката на Полша. Разбира се, те познават споразумението в детайли разбирам, че те не могат да разкрият всички подробности по споразумението, защото споразумението трябва да бъде представено първо на държавите членки и след това на Европейския парламент. Но може би могат да ни кажат няколко думи за основните, най-горещи въпроси. Ще ви дам думата. Започваме с Питър Балаш. Заповядайте. Благодаря и аз искам да благодаря на професор Дъбровски, Мисля, че той ни представи много задълбочен анализ на рамковите условия, в които се водят преговорите. Но няколко коментара първо, във връзка с казаното от председателя, е, едва с нощи е, бяха приключени най-важните елементи. Сега продължава работа по правните аспекти. Откровено казано, дори държавите членки и Европейски парламент не са виждали текста на споразумението. На този етап е ясно, че мога да се позова на това, което каза професора, че няма много подро... подробности. Както знаете, че е, нищо не е договорено, докато не бъде договорено е, всичко. Не можем да споделяме е, много подробности, тъй като не знаем е, как точно ще се развият нещата. Ние ще предоставим информация по обичайните канали на държавите членки и Европейския парламент. Аз участвах в, участвам в преговорите от самото начало и искам да спомена, че тук е колегата Рупер Члемик, който участва в окончателните етапи на преговорите. Сега няколко кратки коментара. Споразумението за свободна търговия е първото по рода си. Вярно е, че има някои прилики с предишни споразумения за асоцииране, но има и някои различия в това споразумение и те са свързани повече с споразумението за асоцииране, т.е. политическата рамка. Що се отнася до самото споразумение свободна търговия, то предвижда задълбочена интеграция, постепенно доближаване на Украина до вътрешния пазар, без да стане член на вътрешния пазар. Това не е споразумение за присъединяване, ще ви дам няколко примера. Свободното движение на сълскостопански стоки не е предвидено в това споразумение, нито е предвидено и свободно движение на хора. Така че без да, без да се предвижда пълна реализация на четирите свободи, те е, са реализирани в е, много висока степен. Що се отнася до ползите за благосъстоянието, споменати от е, професора, можем да кажем, че те не са незначителни. Споразумението ще доведе до освобождаване на търговията в много сълскостопански стоки. Интересно е, че ползите са от 4 до 7% за Украина, а за Европейския съюз 15%. Новите държави членки ще спечелят повече. Всъщност Полша ще спечели повече от това споразумение. Но при всички е, случаи ще се насърчи развитието и на двете страни. Side, Сега да изслушаме полската страна заместник е, министра на економиката. Благодаря, господин председател, дами и господа. И слушахме много интересни изказвания и искам да благодаря на господин Домбровски за много интересното изложение. Видяхме много цифри, много данни а, за а, търговията. Ясно е, че всички изследвания обхващат повече от това, което беше показано. Разбира се, прави се анализ а, на причините. От, а, не всичко може да бъде изхвърлено от а, историческото развитие. Мога да спомена някои факта, които от историческото развитие, които влияят на търговията между нас. Надявам се, че тези фактори в рамките на свободната търговия няма да бъдат толкова важни и сериозни. След като постигна независимост, е, след като напусна а, бившия Съветски съюз, Украина беше изправена пред а, а, трудности, свързани с а, оформянето и изграждането на економическата политика. В началото бяхме изправени пред сериозни мерки, антидъмпингови, протекционистични мерки. Много често нашите стоки нямаха достъп до европейския пазар. Днес е, е странно да видим, че мерки, които бяха прияти през 1998 година, все още са на лице. Химически, металургични а, стоки, тези. Това са стоки, нямаха достъп до европейския пазар. В близко бъдеще се надяваме да влезе в сила споразумението за свободна търговия. Надяваме се да има либерализация, но поне 52% от митата на цветните метали, които се използват в рамките на антидъмпинговите мерки, ясно е, че тези стоки няма да стигнат до европейския пазар и митото от 52% беше прието през 1998 година е, и за какво можем да говорим тук? Можем да говорим и за процеса на разширяване на Европейския съюз през 2004 година. Ние приветствахме с ентусиазъм разширяването, при което влязах, при което се присъединих 10 страни. Ентусиазмът ни обаче похладня, когато получихме ограничаване на квотите. Така че това, кое от гледна точка на това, което ни предоставя Европейския съюз, то е половината на това, което се предоставя на други страни. И когато погледнем споразумението, можем да видим кои стоки бяха извадени от европейския пазар. Може би днес обхвата на търговията не е толкова широк, колкото бихме искали. Разбираме обаче елемента на протекционистична политика – Не искаме да говорим за миналото, бихме искали да обърнем внимание на бъдещето. И когато направим анализ на постигнатото, е ясно, че това споразумение може да бъде много важен стимул в много области. Говорихме за производството на захар, за ползата, която ще имаме Говорихте за квотите, но тази квота е два пъти по-малко и ние се надяваме ще получи. Има страни, които са 10 пъти по-малки от Украина и произвеждат много по-малко захар от Украина. Ние сме готови да приключим с отварянето на пазара, но, но има много други стоки, за които сме готови да да направим пълна либерализация. Това, тази готовност обаче не, е, не намира отговор в партньорите. Днес нямаме отговор на въпроса какво ще стане с тарифните квоти след 10, 15, 20 години. Има тарифни квоти, те съществуват. Какво ще стане обаче с този инструмент? Ние не разбираме какво ще стане от украинска страна. Процесите на либерализация са прозрачни и конкретни и това е нещо, което бизнесът разбира. Така че това не може да се възприема като отрицателна страна на споразумението. Когато анализираме някои процеси, и ако вземем предвид значението на изпълнението, това също е елемент на изпълнението, е именно яснота по това, което искаме да постигнем. Вие и комисаря казахте, че говорим за стоки, да речем местните продукти, най-важното е да се спазват изискванията, свързани с санитарните условия, качеството. Ясно е това. Когато фирмите обаче инвестират, ако доближим законодателството си, трябва да видим как това ще повлияе върху възможността нашите партньори да получат достъп до пазара, тъй като ние не можем да привеждаме в съответствие, в съответствие законодателството си и с Европейския съюз и с Русия. Искам да ви благодаря за вниманието. Няма да спирам повече подробности, тъй като знам, че времето е недостатъчно. Uh, преди да дам думата на експертите. Има ли въпроси от членове на комисията? Няма. Оказва се, че всичко е ясно. Професор Домбровски, някакви заключителни коментари. Благодаря ви. Напълно разбирам защо съдържанието на споразумението и преговорите не са широко достъпни. Аз лично имам своите констатации. по отношение на някои аспекти, на които можем да разчитаме, и други, на които не можем. По отношение казаното от господин Пиятницки, напълно съм съгласен – с казаното от вас, мисля, че що се отнася до общата селско-стопанска политика, реформата вероятно няма да бъде съществена и значима в страната, която от своя страна ще ограничи споразумението с вашите партньори в Европейския съюз. По време на проучването получихме информация и между другото в моето изказване не можах да засегна този аспект, а именно какви са потенциалните полуки от споразумението Молдова-Грузия. председателя, ако искате, мога да ви дам няколко минути да разгледате този въпрос. Може ли да го направим? Две-три минути. Разполагате с тях. Благодаря. Грузия и Молдова имат доста сходни структури с Украина, както и другите страни от бившия Съветски съюз. Но разбира се, това са и страни, които са различни от Украина по отношение на економиката и обема и структурата на економиката. Те са много по-селско-стопански по своя характер и са ориентирани повече към сектора услуги. Мисля, че няма да е толкова трудно, когато се засегнат е, аспектите свързани с защита на някои промишлени производствени интереси, но по отношение казаното от господин Петницки за износ на селско-стопански стоки към Европейски съюз, мисля, че тук нещата са по-драматични, защото по същия начин стоят нещата и за Грузия, и за Молдова. Това са ни фундаментални въпроси. Свързано е с свободното движение на хора и работна ръка – по отношение на а, преводите, които бяха правени преди реформите, възлизаха на около 30% от БВП. Що се отнася до търговията в областта на селско-стопанския сектор? Като аспект, аз разбирам ограниченията, които съществуват от страна Европейския съюз – по същия начин можем да засегнем и въпроса за преговорите на СТО и Съединените Американски щати, например. Но за по-малко развитите страни, в това число когато говорим за Европейския съюз и добросъседството и партньорите по тази програма, проблемът е основен. Traditional... Разбира се, можем да сравним и с други сходни споразумения за сътрудничество. Може да се очакват много по-сериозни стъпки, например, по отношение споразумението с, през 90-те години с южно-средиземноморските страни. Сега нещата се придвижат още по-нататък в тази посока. Господин Пятниски се спря на тези въпроси, именно корекциите и разходите за тези корекции за някои производители са много високи. В партньорските държави говоря за санитарните, фитосанитарните нормативи, качеството и така нататък. Тоест, не е ясно колко големи ще бъдат квотите след 10-15 години. И това е сериозен проблем. Дали всъщност може да се позволи да се предприемат такива мерки за корекции? А освен това, Русия стои от двете страни, не само на европейската страна. Благодаря, председателя. И така, стигаме до края на нашия семинар. Обръщам се към докладчика по темата Павел Залевски за вашите заключителни думи. Благодаря. Благодаря ви за личното участие в организацията и на този семинар, както благодаря и за вашето участие. Всички знаем колко важно е да обсъдим всички тези въпроси и да насочим и вниманието в рамките на Европейския парламент на темата и поемането на позиция по отношение споразумението за свободна търговия. Не е достатъчно да сме прави, трябва да сме прави е, и готови в подходящото, нужното време. Това е нещо много важно за нас в рамките и на нашата комисия. Изключително важен политически момент за нас е съобщението, че споразумението върви към своя успешен завършек. Темата е много важна не само от економическа гледна точка. Важно е да се интегрира украинската економика в европейската. Но тук има също така много важно друго измерение политическото, цивилизационното. Подписването и изпълнението изпълнението на споразумението е от голямо значение. Перспективата е създаване на устойчива, развиваща се, просперираща държава в рамките на Европа защото по този начин тя ще става все по-значим партньор на Европейския съюз. В резултат на тази европейска политика, мисля, че се очертава и много добър друг пример – Полша, която не е много далече от Украина. Ние подписахме споразумението 1992 година за свободно споразумение, сега 2011 година вече можем да говорим за резултата, именно пълната интеграция на полската економика в Европейския съюз. Нашия БВП днес е 4 пъти по-висок от онзи в Украина, така че дори и да почвахме от едни и същи нива, виждате как сега сме постигнали сегашните резултати. Много важно е правилното изпълнение на програмите. Много говорихме за политическия контекст на преговорите. Всичко това е много важно. Високо ценя казаното от комисаря, от представителя на полското пред... председателство. Да не забравяме, че говорим за бъдещето на почти 50 милиона хора, за промени в обществото, говорим за оформянето на вътрешния политически план за развитие в Украина, посока на по-европейското му измерение в хода и след изпълнението на всеобхватното и задълбочено споразумение за свободна търговия. На последно място искам да кажа, че след успешното подписване на споразумението се надяваме, че ще можем да изпълним от европейска страна нашата задача да започне максимално бързо изпълнението на това споразумение. Благодаря. Председателя, благодаря на Павел Зелевски. Вероятно ще се съгласите с мен, че това беше една много интересен семинар. И също така и неочакваното съобщение относно постигането на съгласие относно всеобхватното задълбочено споразумение за свободна търговия. Благодаря на ораторите, които успяха да дойдат и да ни запознаят с това важно споразумение. Сега, след Лисабонският договор, парламентът трябва не само да даде своето съгласие, за дадено споразумение, но следва от самото начало хода на преговорите по него. Много важно е за нас да знаем какъв е залога на всеки етап и затова и организирахме днешния семинар. Оказва се, че е изключително навременен. Благодаря. Благодаря на гостите ни. Благодаря на секретарията на моята комисия, благодаря на политически отдел, които подготвиха организацията на заседанието. Благодаря на всички вас, които участвахте. Благодаря. Um, Протокола ни за сигурност изисква гостите с съответните пропуски на посетители да бъдат изпратени до входа на парламента. Можете да използвате служителите на парламента, които ще ви насочат и ще ви изведат извън залата. Благодаря ви. Thanks, uh, thanks, Professor. So it was quite very.